общо разискване на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и преместване на предприятията в Европейския съюз. Преминаваме към доклада на Раймер Белге а, във връзка с мобилизиране на средства Европейския фонд за приспособяване към глобализацията относно случаите в Белгия и Ирландия. След това ще има отговори на въпросите. Нека първо да дам думата на господин Раймер Бълге за 4 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Аз съм а, докладчик относно доклада, свързан с мобилизиране на средствата Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и по-точно по отношение на два случая. Това са